Искам да помоля всички, които ще задавате въпроси, заповядайте тук в по-предните редове. Първият въпрос в нашия дневен ред е съвместен Надявам се, че ще можем да говорим, да договорим на три въпроса от евродепутатите, които, чието имена чухте. Тези въпроси се отнасят за системата на правосъдието и правовия ред в Русия. Мога ли да кажа, господин министр, имате думата да отговорите на първия въпрос? Зная, че моят приятел Милан Харачек е човек, който отдавна е ангажиран с, наблюдаването на ситуацията в Русия. Искам да му благодаря за това, че той прави това, защото именно това трябва да прави един такъв орган, на такава организация. По въпроса за по този конкретен въпрос искам да го уверя, че съвета споделя загрижеността от събитията и развитията на събитията, свързани с правовия ред. Съвета смята, че нашето партньорство с Русия трябва да се основава на зачитане на международното право, да имат демократичните принципи и правата на човека. Следователно, съветът ще продължава да упражнява натиск върху Русия, да изпълнява своите задължения, което тя е поела като член на Съвета на Европа и на ОССЕ и а, също така в рамките на, сътрудничество, на споразумението за сътрудничество и а, партньорство. Това, което тревожи европейските колеги, ще бъде обект на внимание на съвета Съветът представя тези проблеми през пред Русия в контекста на дво, срещите два пъти в годината. Действията на Русия ще бъдат отчетени и при изготвянето на ново споразумение с Русия. И това е много важно, както и при други аспекти на отношенията между Европейския съюз и Русия. Постигането на залягането на правата на човека като основен елемент на новото споразумение за партньорство и сътрудничество е изключително важно. Стратегическото партньорство с Русия за което някои говорят, трябва да се изгражда на базата на споделени ценности, иначе то няма да работи. Ние се нуждаем от ново споразумение, Русия също. Изключително важно е преговорите, включително и самия текст на споразумение да отразява това. А именно, да отразяват ангажимента към правовия ред. Аз искам да подчертая, че единството на Европейския съюз е от решаващо значение за постигане на резултати в това отношение. Благодаря, господин министр. Сега искам да помоля да дам възможност на всички всеки от задавалите въпроса да имат възможност за 30 секунди да зададат допълнителни въпроси. Сега давам думата първо на господин Рачек за 30 секунди. Благодаря. А, аз имам проблем, защото в миналото съветът винаги ни отговаряше, че приоритетът е да имаме е, връзки с Русия. Но в конкретния случай с Колоковски, Лебедев и е, е, още няма никакъв напредък. Госпожин, господин Посълт? Да. Вие защитавате правата на човека и ви оценявам като такъв. Високо оценявам творческия подход на чехите. Дали няма да можем да намерим нови средства? Първо, за да не обсъждаме въпроса с години, да намерим решение с представителите на ЮКОС и как да подходим практически към правата на човека при преговорите с Русия и да поставим в по-голяма степен ударението по този въпрос, отколкото до сега. Благодаря ви, господин министр, за вашите отговори. Бихте ли потвърдили, а, че ако съветът че съветът е представил а, тази програма пред руската страна, показвайки, че ние много сериозно се отнасяме към подобни нарушения на човешките права. Съгласни ли сте, че ако а, случаите с Хородковски и Лебедев не бъдат а, решени а, а, по справедлив и прозрачен начин, ние не можем да очакваме е, да се изпълнят економическите ангажименти. Като чешко председателство не можем да бъдем е, да мълчим. Обсъждахме е, енергийната сигурност, сега обсъждаме друг въпрос. Не съм мълчал в миналото, когато се обсъждаше случаят Ходорковски, пък и други случаи. Може би знаете, че имахме среща на тройката през февруари. Ще имаме среща на тройката през февруари. Там ще бъде външният министър Карел Шванцерберг, който ще представлява председателството. И от тези случаи, за които ни питате, а, например случай с госпожа Бакунина, дали ние а, правим необходимите стъпки, но а, дали те имат резултат, това зависи от руската среда. Ние упражняваме натиск, обаче руснаците а, фактически са унези, които могат а, да направят нещо. Сега а, въпрос на господин Хана. Госпожо а, а, председател, искам да приветствам а, а, чешкото председателство. А, приветствам господин министъра трябва да кажа, че е, бях шокиран от някои от въпросите, които бяха зададени на тежкия министър-председател днес. Един от нашите колеги, господин Дероса от Ирландия, го покани да оттегли изказването си по отношение на Лисабонския договор. Задайте си въпроса, казва председателката. Някой от нас в тази зала Минаха 30 секунди, не зададахте въпрос, съжалявам, казва председателката. Благодаря. Сега продължаваме с следващият въпрос в дневния ред. Въпрос от госпожа Харкин за либерализирането на световната търговия. Сега госпожа Магинес я представлява. Господин министър, имате думата за отговор. Благодаря ви много за този въпрос, защото аз идвам от една държава, която е голям приятел на свободната търговия, около 80% от нашия брутен вътрешен продукт идва от дейности, които са свързани с търговията. Следователно, може да сте сигурни, че наши, нашето председателство ще бъде ангажирано с, към постигането на едно балансирано всеобщо развитие в преговорите на Световната търговска организация и кръга Доха. Амбицията на нашето председателство във връзка с либерализацията на търговията, това е ясно описано в приоритетите на председателството и това беше направено за 18-те месеца на френското, чешкото и шведското председателство. Това беше е, оповестено миналата седмица, беше представено и от министър-председателя днес. Поред тази програма, търговската политика е много важно средство за решаването на възможностите и предизвикателствата на глобализацията, за осигуряване на работна заетост и просперитет на всички граждани на Европа. Това ще даде възможност да се създаде една отворена е, система в полза на всички. Търговската политика трябва също така да допренесе за е, постигане на целите на екологичните и климатичните цели на Европейския съюз. Европейския съюз ще бъде ангажиран с постигането на балансирано амбициозна и е, съобхватна политика по отношение <laughs> на а, е, търговските преговори с Световната търговска организация. Това ще бъде един от приоритетите на нашето председателство. Също така е, искаме Европейския съюз да работи в този контекст с акцент върху търговската политика като а, един двигател на конкурентоспособност, економически растеж и създаването на нова работна заетост за една глобализирана Европа, както и за ревизирането на стратегията за растеж и работна заетост. Чешката република трябва да подкрепи усилията на комисията да сключи споразумения с надежни партньори като Корея, АСЕАН, Меркосур, държави в Южна Америка, може би дори и с Чайна и споразумения за свободна търговия с някои от най-близките държави на Европа, като например Украина, когато се изпълнят съответните условия условия. Председателството ще изпълни програмата си в сферата на търговията а, на 20 януари ще бъде представено това в комисията ЕНТА. Председателството смята, че протекционизмът няма да помогне за осигуряването на хранителните доставки в Европа или в света. Следователно, правителството, председателството, извинете, подкрепя мерките за да може европейското замеделие, селско стопанство да стане по-конкурентоспособно. Тези елементи, като прехвърлянето и а, конкурентоспособността на европейското а, селско стопанство ще осигурят а, храната. Това е свързано с международни, международното производство на храни, на конкурентни цени. Това е един стимул а, а, тези храни да се произвеждат там, където това би било най-економически ефективно. А, осигуряването на храната не е само селскостопански происход, а е въпроси на внос на съответните храни. Следователно, а, хран... трябва да се търгува с много страни, което ще бъде по-добра гаранция за стабилни доставки на храна. Госпожо Макенес, благодаря за подробния въпрос. Аз ще трябва да го проуча. Не съм съгласен дали ще бъда съгласна напълно. Привличам вниманието на един документ, който беше гласуван тук в този парламент за глобалната сигурност, който освен всичко друго няма да предостави на фермерите необходимата сигурност, ако свободната търговия в селското стопанство е пътя напред ако това е приоритет, и дали това е приоритет на вашето председателство? Отговорът е да. Отговорът е да. Ако има свободна търговия в, в, с земеделски продукти, няма да има глад. Имаме два допълнителни, още допълнителни въпроса от господин Посълт и от господин Камал. Господин Посъл първи. Господин министър, чуваме, че селско-стопанската политика има за цел да представя, представлява фермерите, но те трябва да представлява и онези, които се хранят. Аз се храня доста добре. Аз съм също в полза на свободната търговия, но трябва да можем да се храним с собствената си земя. Да запазим съществуващите структури, затова не може да разчитаме само на пазара. Господин Камал, благодаря, е, госпожо председател. Първо бих искал, както колегата преди мен, да кажа, че приветствам чешкото председателство, е, което контрастира с е, предишното председателство. Искам да се извиня от заповедението на някои от моите колеги. Ето, е, минавам към въпроса, госпожа председател. А, искаме а, а, да старти, рестартираме преговорите в рамките на СТО, но имаме избори, европейски избори и национални избори. Как тогава ще може да рестартираме преговорите в СТО, господин министр? I think on the CAP reform. Сега първо по отношението на а, реформата на общата селско-стопанска политика. Опитваме се да потикнем комисията а, да бърза с а, бялата книга, предложението за бюджетна реформа. А, дори замислям общи усилия с моите шведски колеги защото след нашето председателство идва шведското председателство и разбира се, обаче не зависи от нас внасянето на законодателни предложения. И, приятелю мой, от разбира се, е, ние имаме а, а, подобни културни, черпим от подобни културни а, извори не искаме да има глад в Европа и няма глад в Европа благодарение на, това, на търговията с селско-стопански продукти. Търговия, която бързо нараства през последните две десетилетия. Знам, че имаме нужда и от вкусни а, неща на пазара, примерно баварска и чешка бира, но пак ще кажа, че свободната търговия помага на развитието и на Европа, и на света. Сега следващият въпрос е господин Лакнен за бъдещето на ОСП. Господин министър, имате думата. Това е въпрос за общата селско-стопанска политика. Съвета си спомня, че в контекста на политическото споразумение, постигнато по проверяване на състояването на ОСП от ноември миналата година, там се постигна споразумение, че в рамките на започналата дискусия в Анеси във Франция на 23 септември за бъдещето на ОСП след 2013 поли 2013 година съветът и комисията се ангажират да разгледат много внимателно възможното развитие на преките плащания в общността, и да разгледат различните равнища на преките плащания между държавите членки. Мога да ви кажа, че чешкото председателство възнамерява да организира обсъждане по този въпрос на една неформална среща на министрите на земеделието, която ще се проведе в Бърно през май. Моят колега от правителството Петър Гондолович очаква с нетърпение тази, този дебат. Ние искаме да проведем дискусия за бъдещето на общата селско-стопанска политика с цел да се видят какви са възможностите за а, преки плащания, за недискриминаторно становище от гледна точка на европейските данокоплаци, като се укрепва и засилва конкурентоспособността на европейските партньори, подобряване на положението на а, а, общия пазар а, пазара на селско-стопански е, стоки и е, като допринасяме за устойчиво развитие на селско-стопанските райони. Изходът от този диалог ще доведе до модернизирана обща селско-стопанска политика, която дава възможност, и аз искам да подчертая това, ще даде възможности за равни условия на всички държави членки. Благодаря, господин министр. Аз искам да благодаря на а, господин министъра за отговор. Искам да запитам във връзка с плановете по време на чешкото председателство. Как възнамерявате да помогнете на необлагодателствените, необлагодателствените райони? Как ще ги подкрепите? Защото, както разбирам, в тези сфери а, които влизат в правомощията на общата селско-стопанска политика, трябва да се направи нещо. Искам да разбера какво точно ще направите вие. Мисля, проблемът на а, уязвимите неблагодетелствени райони в Европа е един от постоянно присъстващите проблеми в рамките на общата селско-стопанска политика и мисля, че всички или почти всички сме съгласни, че трябва да се направи преход от преки плащания и да има някакво преразпределяне на плащанията за развитието на а, а, селските и отдалечените райони. Има възможности и мисля, че ние работим в тясно сътрудничество с комисаря Фишербъл. Аз не съм специалист по а, е, селско стопанство, определено ще имате възможност да зададете въпроса на нашия земеделски министр и да обсъдите въпроса. Сега няколко допълнителни въпроси. Госпожа Дой и госпожа Тикао. Благодаря, ако ми позволите. Искам да пожелая на чешкото председателство е, успех по време на вашия мандат. По повод на опита на чешките селски стопани, с, искам да запитам дали са удовлетворени от общата селско-стопанска политика и дали тя допринесе за подобряването на тяхната работа. Как чехите разглеждат а, общата селско-стопанска политика. Но нека да чуем и доклада на госпожа Тикао. Благодаря, госпожа председател, господин министр. За съжаление, економическата криза води до загуба на а, работа. А, стандарта на живота означава също така здравословна храна. В Румъния имаме много селски стопани, но а, техните стопанства са много малки. Какво а, може да се направи за малките фермери в а, държавите членки? Благодаря, господин министр. В новите държави членки има различни условия. Например, в моята страна няма толкова много малки селски стопанства, както в някои други европейски държави. Ние имаме много конкурентоспособна селска, селскостопанска промишленост, но ако отидете, например, в съседна Полша, там нещата са по-различни. Въпросът на госпожа Дойл как се справят? Ами, имам а, някой от а, а, моите избиратели, които не се справят много добре, други, които а, се а, справят добре, по-добре отколкото преди 50 години. Също време, но обаче те чувстват известна несправедливост поради разликата в заплащането между старите и новите държави членки. И това е въпрос на най елементарна справедливост в системата и трябва да се коригира същевременно. времено Смятаме, че общата селско-стопанска политика следва да бъде реформирана. Това е единствения начин да бъде Европа конкурентоспособна. Това е един сложен проблем. Аз не съм експерт, не мога да се впускам в подробности, но в общи линии а, ние бихме могли да постигнем споразумение по общите положения. А по въпроса на госпожа Тикао. Аз не бях сигурен, не бях сигурен дали отговорихте на двата въпроса и на госпожа Тикао. Да, добре, съжалявам колеги, трябва да свършим в 8 часа. Следователно въпросите 6 до 19, 21 24, 26 от 29 ще получат отговор в писмена форма. С това приключваме. Е, въпросите и прекратяваме заседанието до 9 часа.